Така че доклада за развитие на съвета на ООН е по правата на човека директно ще се гласува и той утре относно развитието на този съвет на ООН по правата на човека, включително и ролята на Евросъюза. Повтарям, ще се гласува в сряда. И сега минаваме към доклада за публичните финанси в економическия и паричен съюз за периода 2007-2008 година. Госпожа Готарди има думата за 4 минути. Президент, сеньора комисария, колеги. Господин председател, госпожо комисар, колеги, преди една година ние взехме решение да съедините доклада за публичните финанси за 2007 и 2008 година. Имаше две е, причини за това, за да имаме предвид промените ние не знаехме, че има интензивност на тези промени, но беше ясно, че ако имаме двогодишен анализ, ще имаме една по-паволна картина. И това е истина, защото този доклад непрестанно се усъвременява. Има много важна е, така връзка между публичните финанси и финансовата криза. Просто си помислете за това къде отиват финансите и как трябва да се подкрепя производителния сектор особено по отношение на малките и средни предприятия, рецесията, която засяга всички граждани. Всичките тези разпоредби се разглеждат от различните институции в отделните държави членки, но те не трябва да отслабват нашия ангажимент да работиме в тази насока. Значи трябва да се създаде един стабилен план, за да може да се откликне на такива а, ситуации, които са неотложни понякога по отношение на публичните финанси, то устойчиви публични финанси в отделните страни, за подхранване на економиката в отделните държави членки да се намали натиска на данъците, Особено спо се отнася до хората с ниски доходи. А, е, също така а, е, изискванията на населе, населението по отношение на политиката за равнопоставеност на половете и демографските промени, а, е, намаление и пренасочване на разходите по отношение на създаването на бюджетната рамка. Бюджетирането, което се предлага от Европейския парламент, все още не се прилага навсякъде. И въпреки, че имаме увеличение на прозрачността, е, Дава се възможност на гражданите, на гражданите да имат по-голямо доверие и да имат по-голямо чувство за отговорност. Трябва да се борим с кризата решително. Ако интервенцията в публичния сектор е много необходима, от основно значение, трябва да избегнем повтарянето на грешките, които сега действително стават много а, ярки трябва да намериме други начини за развитие, за едно устойчиво развитие. Говорим за координация на европейско равнище, за подходящо управление, като се засиля борбата срещу данъчните, е, избягване на плащането на данъците и данъчните обежищите, трябва да оценяваме е, последиците от нелоялната конкуренция е, трябва да има еднакви условия, за да може да се гарантира отчетността и прегледа на пакта за стабилност и растеж е фактически инструмент именно за този растеж. Той трябва да бъде приложен внимателно, с перспектива в бъдещето, една обща политика в особено важните стратегически сектора евробондовете, особено внимание трябва да се а, по поставя върху подрегионалното равнище. да има един консенсус в економическата комисия, който беше подкрепен от отделните политически групи и се надяваме, че ще това ще даде добри резултати. Благодаря ви, госпожа комисар. Благодаря много. Комисията приветства този доклад. А и съдържанието на доклада се вписва удачно в два предходни доклада на комисията за обществените или държавните финанси в рамките на Паричния економически съюз от 2007-2008 година. Комисията също така приема трите последни изменения, внесени от докладчика на 7 януари. Докладът на Европейския парламент потвърждава твърдението, че преразгледания пакт за стабилност и растеж е, до сега е, действа както се очакваше. В частност, това се потвърждава от факта, че много държави членки положиха значителни усилия да изпълнят положените ангажименти съгласно пакт. От е, реформата на пакта, както корективните, така и превантивните инструменти са прилагани пълно съответствие с съответните клаузи и не се наблюдава каквато и да било неправомерна снисходителност. Докладът обаче подчертава и твърде отрицателните економически перспективи, както за ЕС, така и за еврозоната през 2009 година. Растежът на, намалява значително до фактическа рецесия тази година. И е, общата економическа перспектива до 2010 година също обесърчава. Така че комисията споделя становището на Европейския парламент, че насърчаване на търсенето чрез е, е, дискреционни мерки на данъчната политика е от съществено значение по-настояще. При все това данъчната политика трябва да запази своята устойчивост като служи за котва на очакванията за скорошно преодоляване на кризата. В това отношение комисията споделя загрижеността на парламента за дългосрочната устойчивост на държавните финанси и подкрепя поставеното ударение върху оценката на тази устойчивост. Комисията Възнамеряват да публикува доклад е, в това отношение през есента на 2009 година. Комисията също така споделя становището на Европейския парламент, че държавните разходи следва да бъдат пренасочени е, за повишаване качеството на обществените или държавните разходи в съответствие с Лисабонската стратегия. Такава политическа ориентация е наистина част, аспект е, на интегрираните политически насоки, прияти от Европейския съвет. Комисията по-настоящем работи за постигане на една по-системна оценка на качеството на държавното финансиране, в това число е, с включване на аспекти на бюджет, основан на резултатите. Благодаря. Благодаря. Докладът ще бъде гласуван утре. И така преминаваме към следващия доклад за транспониране, прилагане и изпълнение на директиви относно нелоялни търговски практики и заблуждаваща и сравнителна реклама. Това са директива 2005 наклона черта 29 и директива 2000